Jag vill eh, jag bara tacka så hemskt mycket för att eh, eh, vi har det här gemensamma eh, utskottsmötet mellan de här två. Благодаря за това общо заседание на нашите две комисии. Много се радвам, че работим заедно толкова добре. Това е и много важно. Радвам се и на днешната възможност да обсъдим съвместно една тема от общ интерес. Радвам се и на успешна бъдеща работа. Това искам да кажа в началото. Мислех, че господин Лене ще се върне, за да продължи да председателства. Очевидно това не е така. В такъв случай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 доклад, свързан с баланса между половете с директорите без изпълнителни функции в дружествата, допуснати от борсова търговия. ние сме се опитали да направим един доклад, който да е много приложим, практичен и който да се базира върху предложението на комисията. Ние смятаме това предложение за много добро и искаме да надградим с нашия доклад. Ще започнем с три забележки. Разбира се, че а, се занимаваме с а, приложното поле, с а, задължителността, об, правната обвързаност и а, ще кажа защо е важно да коментираме предложението на комисията. В доклада се казва, че се стремим към възможно най-голяма гъвкавост за държавите членки и за предприятията при прилагането. А, така че ние не искаме да ограничаваме предприятията, искаме да им оставим достатъчно възможности да преценят как да приложат а, да постигнат този процент от 40 за жени на ръководни позиции в дружествата, допуснати до борсова търговия. Очевидно е, че ам, този процент не може да бъде постигнат с доброволни мерки. Има два опита от 86 и 94 година за инициативи в тази посока и установихме, че почти няма напредък. Напредък се постига само в онези държави, които са предприели обвързващи мерки, като например Франция а, и Италия, и в тези държави има видими резултати, които за нас са достатъчен аргумент за нас да предприемем действия на европейско ниво. По отношение на приложното поле на доклада. За нас е важно приложното поле да бъде така формулирано, че да бъдат включени възможно най-голям брой предприятия, за да не създаваме разпоредби за мълцинства, а да обхванем възможно най-много предприятия. Така че ние сме включили малки и средни предприятия и сме се отказали от прагът от 10%. Защото малките и средните предприятия представляват гръбнака на европейската економика и не бива да ги изключваме. Искам да припомня, че тези предприятия съвсем не са малки. Имат до 250 души персонал. И в моята държава малките и средните предприятия представляват большинството от предприятията, така че би трябвало едни им ефективни мерки да въжат и за тях. По принципа изпълни или дай обяснение, също са предвидени по-строги изисквания. Ние сме подсилили това в нашия доклад и искаме да предложим стимул, нещо като морков, който да покажем на предприятията като примамка. А, и сме предвидили санкции, като например изключване от достъпа до о, търгове за обществени поръчки. Това са моите уводни забележки и се радвам на една интересна и плодотворна дискусия. Please go ahead. Благодаря, господин председател. Първо бих желал да ви покажа, че има възможност да се говори и гръцки. Исках просто да кажа, че това може да бъде направено. Искам да благодаря първо на госпожа Регнер и на служителите на юридическата комисия за това сътрудничество. Естествено, а, тук а, а, имахме и сътрудничеството на различните парламентарни комисии. А, проведоха се различни а, е, дискусии, имаше политически дискусии, но можехме да работим на обща база и да ви представим днес този проект, е, за който ще помолим за вашето внимание и вашето а, внимателно участие. Казвам внимателно, защото става дума за въпрос, който вече е а, въплатен в едно конкретно предложение, защото равнопоставеността и, и баланса между половете срещу ръководните кадри в предприятията, в економическия сектор не е нещо ново. Това е част от Европейската стратегия на мерките, които се предприемат, на информационната кампания, на мерките на съвета още от 80-те години и днес вече виждаме, че се прави една по-структурирана и по-определена стъпка за реагиране на тази ситуация, която продължава да характеризира характеризира слабата представителност на жените в вземането на економически решения. И за първи път ние представяме проекто законодателство, в което се съдържат пунктовете, за които говори госпожа Регнер вече. Това, което аз искам да изтъкна отново е, че наистина имаме шанс, че се занимаваме с един въпрос, който е свързан не само с изпълнението на нашите ценности, равенство и справедливост, но ние се опитваме да рединамизираме економическото европейско пространство и да експлуатираме в кавички човешкия потенциал, особено потенциала на жените, наистина, за да може да дадем възможност на нашите предприятия да се включат в, международното а, сътрудничество и а, а, състезание. От друга страна, искам също така да изтъкна факта, че ние предложихме да се включат малките и средни предприятия. Аз мисля, че малките и средни предприятия, както току-що каза госпожа Регнер, представляват източник на динамизъм и на иновация. Ние установяваме това, ние обещаваме, и сега е дошъл вече момента да им отдадем истинската им ценност. Тук става дума да се намерят две-три жени за, не, а, за, за постове, които не са ръководни. Аз мисля, че не бива да лишаваме малките и средни предприятия от този динамичен потенциал, а именно жените. И също така искам да ви кажа, че мерките. А, които трябва да предприемат дружествата, търговските дружества и държавите, няма да доведат до административни разходи. Първо, предприятията не са задължени да прилагат директивата за административните постове. Те имат свобода кого да избират като ръководен кадър, но всяка година съгласно изпълнението на директивата се изисква доклад от всички държави да се види дали начин. Да, там трябва да се добавят мерките, които трябва да се вземат за подобряване на равнопоставеността между половете. И още нещо, което е важно, което е много важно и което е една добавена стойност, образно казано, в европейската политика е механизма на прозрачност и меритокрацията, проистичаща от директивата. Тук не става дума само за качествената цел от 40% до 2020 година. Става дума за процедура, в която, която се подчертава в директивата за да може да се привлече вниманието към процедурата, която трябва да бъде прозрачна, да открива талант сред жените, да проявява отвореност към процедурата на кандидатиране и също така трябва да се даде пример на целия свят. Е, търсят ни, например, представители на американски търговски дружества да представим е, същността на тази директива, защото тя наистина дава една европейска добавена стойност и внушава голямо доверие на международно равнище във връзка с, с ценностите и процедурите в Европейския съюз. Искам да повтаря, че наистина трябва много внимателно да разгледаме и предизвикателствата и изискванията, за да можем да постигнем един проект от текст, който да представи конкретно предложение, което парламента винаги е защищавал. Благодаря. Благодаря и на двамата докладчика за уводните думи по доклада. Сега давам думата за изказвания. Госпожа Кохмерин е първата. Заповядайте. Благодаря. Между другото съм доста раздвоема в момента, образно казано, защото колегата Антония Парванова също ме помоли да ви запозная с гласуването в комисията ИМКО, където тя бе докладчик по въпроса. А също ще споделя и, и, и собствените си бележки като докладчик в сянка в Комисията по правата на жените. И така какво става? На 13 май се приема становището в ИМКО, 27 гласа за, 3 ма против и, и 3 въздържали се. Тоест посланието е доста категорично и то е в подкрепа на директивата. Не бяха внесени много изменения и като цяло е, отношението към предложението на комисията бе съвсем положително. Антония Парванова работи много усърдно по предложението на, на, на комисията, но го одобряваше и не го е изменява сериозно. Повечето от комисията ИМКО подкрепиха предложението за 40% и едно друго разискване, което се води, беше свързано с европейските институции. Разделно се гласува предложението за Централната банка по искане на някои политически групи и накрая бе упоменат Централната банка в становището. Антония лично подкрепя а, това упоменаване на банката в текста, защото смята, че ние трябва да даваме пример. После по отношение на измененията за малките и средни предприятия. Там а, колегата иска да подчертая това, че Имко вече разшири обхвата на, на становището, а, че нетъргуваните на, на борсата а, компании също играят важна роля в економиката. Имко смята, че а, обаче а, това а, включване на тези компании трябва да стане по-нататък. И накрая тя подкрепя идеята, че комисията трябва да води а, проучвания за дейностите в отделните държави членки и че е, това трябва да се включи в текста на по-късен етап. Това е от комисията ИМКО сега. Моите собствени бележки сега ще ги споделя на немски, понеже говоря от собствено име. Исках да благодаря на докладчиците за тяхната работа и за предложенията, които са разработили. От една страна, вие подкрепяте предложението на комисията, от друга страна го уточнявате и поставяте по-високи изисквания, подчертавате времевата компонента. Това ми харесва и аз го одобрявам. Внасяте яснота във връзка с процентите и това повишава качеството на директивата. Групата АЛДЕ гласува с голямо мнозинство за тази директива. Подкрепата е много голяма. в нашата политическа група има и членове, които по политически съображения са против, но мнозинството подкрепя предложената директива. И мисля, че от гледна точка на АОДЕ ние не подкрепяме включването на малки и средни предприятия. Антония Парванова също е на мнение, че този аспект трябва да бъде по-точно проверен преди да предложим принципното включване на групата на малките и средни предприятия в обсега на действие на директивата, така че ние за сега не подкрепяме това предложение. Благодаря и се радвам на по-нататъчната работа. Uh, благодаря. Госпожа Тейлър сега заповядайте. Благодаря. Господин председател, благодаря на, докладчик, на докладчиците и, и, и на колегите за коментарите. Сега Въпроса за баланса между половете. Е, в този контекст е особено деликатен и, и е сложен, защото положението в отделните държави членки е различно. Подкрепям целите на предложението на комисията. Баланса между половете е от голямо значение за обществото, а също така и за стопанския сектор. Има обаче известни тревоги по сегашния вид на предложението на комисията – както и по някои от измененията на госпожа Регнер. Мисля, че е предложението на комисията не е достатъчно амбициозно и обхвата не е достатъчно а, широк. Не трябва да се прави разлика между изпълнителните и неизпълнителните функции, като се говори за баланс между половете. Не съм убедена, че задължаването на компании на най-високо ниво, без да се разгледа един по-широк подход, подхвата е единствения път към целта. Трябва компаниите да са отговорни, да държат в свои ръце постигането на баланс. Мисля, че така ще се, така ще се постигнат повече резултати. Да, можем да сочим с пръст не спазващи изискванията компании, това не е проблем. Но мисля, че трябва да се обхванат всички нива на управление в, на управление в компания. Това, което казва госпожа Регнер за за прозрачността е много важно и не бива да се прилага единствено а, на директорите без изпълнителни функции. В момента в Европа има положителна дискриминация в полза на мъжете и а, проучвания показват, че а, жените често имат повече опит и, по, и по-високо ниво на, на, на, на квалификация въпреки това заемат същите функции като мъже с по-низка квалификация. Трябва да се направи нещо повече, за да се променят нагласите в обществото и в стопанския сектор. Не бива да изпускаме от поглед и един, едно друго досие, което е свързано с баланса между ползвата. Става въпрос за директивата на отчитане на нефинансови резултати. Комисията е предвидила политики за за разнообразие. Това включва а, разнообразие на половете, също така и на възраст, на, на етническа принадлежност, образователен ценз и така нататък. Трябва да се види е, докъде, е до докъде се е стигнало с е, създаването на политика в тази област по е, този документ и ако не се е стигнало, трябва да се обясни защо. Повече прозрачност и повече контрол обаче ще, ще повиши а, нивото на амбиции на компаниите сами по себе си. Приветствам коментарите на Кохмерик и Парванова по отношение на залечаването на изключението за малки и средни предприятия, но имам тревоги обаче по отношение на това също така. Повишаването на квотите на европейско ниво няма да доведе до по-сериозен баланс. Трябва да разгледаме опита на, на страни и компании, които имат положителен опит. Трябва да обхватим и други директорски постове, не само тези без изпълнителни функции. Трябва да изискваме подробни доклади е, за е, политиките им за е, разнообразие и осигуряване на баланс. Благодаря за председателя. Много хора са заявили желание да, да се изкажат. Моля да продължавате съвсем накратко да се изказвате. Две-три минути, за да има всеки възможност да каже каквото мисли господин Блум сега. Благодаря, господин а председател. Едно свободно общество не е работа на политиците, особено на онея, които, които имат много малко търговски опит да решават е, кой трябва да бъде в борда на директорите, в съвета на директорите на една частна фирма. Това е концепция от е, Съветския съюз. В Англия жените от съсловието, от, от бизнеса, са против квотите. Те са за меритокрацията. Защото когато попаднат в един съвет на директорите, те искат да се знае, че са там поради уменията си, а не, а не за да осигурят някакъв предвиден баланс. В Англия има множество опити и от страна на Блер и на Камерън да се постигне баланс между, между половете. Един от тези случаи доведе до младши министр, който не знаеше каква е разликата между, между държавен дълг и, и, и национален дефицит. Именно поради такива квоти. Получава се, получава се е, свръхпредставяне на жените, например радиографията и други клинически професии, е, но, но никой, никой не казва нищо по този въпрос. В производството, с друга страна, е, са по-малко представени, но, но това са съвсем естествени вариации, които, са, които стават в едно, в едно здраво общество. Аз не мисля, че трябва да има а, полови а, е, квоти основани на, а, пол, на пола. А, всички знаят успеха на жените в, в търговията, а, търговията на дребно а, в веригите за търговия на дребно. WH Smith Body Shop се ръководят от жени. Над 50% от а, дребния бизнес е по инициатива на жени в а, Великобритания. Аз съм виждал жени, които да работят и в военноморския флот, да работят и по операции за бомбардиране в Афганистан. Аз е, трябва да им вярваме. Трябва да им вярваме, а не, а не, а не да осигуряваме политическа закрила и патронаж. Благодаря. Госпожа Ниблер сега. Благодаря, господин председател. Мисля, че Въпросът за ръководните постове, които и се вземат от жени, достатъчно сме говорили. Искам да се спра на доклада на двете мои колеги. Първо да им благодаря за текста. Госпожа Регнер каза в своето въведение, че става въпрос за три неща. Приложното поле, задължителността на квотите и механизмите за санкции. Ще започна с приложеното поле, с обхвата и ще кажа, че моето мнение изцяло се различава от мнението на докладчиците. Първо, смятам, че е абсолютно прекалено да се включват малките и средните предприятия. Ако разгледаме цифрите, ще видим, че именно в малките и средните предприятия броят на заетите жени много се е увеличил. 30% от малките и средните предприятия се управляват от жени и новосъздадените предприятия също са по инициатива на жени, 40% от тях. И ако вземем предвид това положително развитие при малките и средните предприятия, които имат различна структура от големите предприятия, които се готират на борсата, ще видим, че нашите очаквания са доста прекалени и а, моите колеги от немската делегация са против предложенията а, в доклада да се разшири а, обсегът на включените предприятия. А, второ, когато говорим за предприятия, където процентът жени е по-малък от 10%, съгласна съм с това, но не съм съгласна, че загърбваме практиката. Например, ако разгледаме едно строително дружество, самата аз съм от Бавария, и в строителните дружества може да се види, че има малко жени, просто защото това не е атрактивно за жените. Самата и аз не бих искала да работя в този сектор, например, да поставям кабели под земята и смятам, че всички биха ни сметнали за луди, ако излезем с такива предложения. Така че съм съгласна с предложението на комисаря Рединг. Смятам, че то е балансирано. А, тук трябва да отправим послание към тези предприятия, които действително има възможност за заетост на повече жени. Дали санкцията за предприятия, които не отговарят на изискванията, може да бъде изключване от публични поръчки. Е, това е интересно предложение, трябва да го обсъдим. Ще се спра на казаното от колежката Кохмерин. В Германия отдавна се води дебат за квотата за жени в предприятията. Нейната партия, либералите, са единствените, които блокират това решение. Исках просто да спомена това обстоятелство а, в полза на честността. Благодаря а, на предишните изказали се за това, че бяха много кратки. Искам да помоля следващите оратори да бъдат още по-кратки. Госпожа Ина Кодаки, аз ще бъда съвсем кратка. Няма съмнение, че повече жени а, и в изпълнителните а, органи трябва да бъде дадено повече място на жените. Въпросът е какво искаме. Дали искаме нещо доброволно или искаме квоти. В Великобритания имаше 5% увеличаване, в Франция 7%, в Франция има задължителни квоти. Нещата всъщност трябва да се решават от държавите членки, една от Европейския съюз. Вие говорите за приложното поле. Като жена, която съм управлявала собственото си малко предприятие, аз се ужасявам от квотите. Достатъчно е трудно да се управлява малко или средно предприятие и без допълнителната бюрокрация. Както беше казано от преждоговорившите, предприятията имат различен баланс между половете, в зависимост от това с какво се занимават жени, зависи от жените къде работят. Въпросът е какво да направим, за да помогнем повече жени да работят в бизнеса трябва да се въведе сценария Златните поли, както това се нарича в Скандинавия, се може да и трябва да проучим възможности за включване на повече жени в търговските дружества. Основният въпрос е как да ангажираме повече жени в бизнеса, как да ангажираме повече хора в, в изменение, в предприятията. Най-много ми харесва вашето изменение номер две. добре е да се насочват е, отрицателните примери. Доброволната практика също е нещо хубаво края на краищата, ако наложите прекалени а, ограничения, а, може би предприятията ще отидат, а, ще излязат на Европейския съюз. Думата има госпожа Легрип. Благодаря, господин председател. И аз на своя ред искам да кажа до каква степен смятам, че нашата работа в много парламентарни комисии да дадем възможност на повече насърчени да поемат отговорни постове в предприятията. Това се очаква от много наши граждани, наши сътрудници. Е, те следят постигането на по-голяма равнопоставеност, по-голяма справедливост, липса на дискриминация. Това са много важни ценности на нашето европейско общество. Не съвсем Накратко ще кажа няколко думи като докладчик Сянка в Имко, защото Имко беше сезиран за становище, но също така и като французойка във връзка с законодателството, което беше въведено за квотите във Франция, за големите предприятия, които се котират на борсата. А, имаше първоначално а, нежелание от а, работодателите във Франция, по-специално Медев а, и някои други сдружения във Франция, но се постигна споразумение, защото големите френски предприятия успяха да постигнат целите много по-бързо, от отколкото се предполагаше и тази не, първоначална неохота от страна на големите предприятия и на работодателите някак си отиде на заден план малко и имаше резултати, осезаеми резултати които в момента се споделят от всички предприятия. В Имко ние обсъдихме редица проблеми, които бяха повдигнати от доста колеги преди мен, по-специално разширяването на приложното поле, както говореше госпожа Рединг за големите предприятия и аз съм се изказвал в тази посалка в качеството ми на докладчик в Сянка. Аз мисля, че моята група а, в обществото си защищава тази позиция. Аз мисля, че трябва да се опитаме да постигнем напреда, конкретен а, а, напредък във връзка с малките и средни предприятия, но ако се опитаме да отидем твърде далече или твърде бързо, е, съществува риск да не бъдем много ефикасни. Е, аз съм за запазване на компетенциите на големите предприятия, за да може наистина да се обединим около общата цел, а не да поставим на карта целта. естествено, трябва да има повече равнопоставеност, повече справедливост, да се борим срещу дискриминациите и това са ценностите, които трябва да ни обединят в бъдещата ни електорална кампания. Сега ще дам думата на още четирима до изказващи се и ги моля да бъдат кратки. Госпожа Лихтенбергер. Благодаря. Съвсем накратко мога да кажа, че съм изцяло съгласна с предложеното предложение. Няколко думи за обхвата на действие. Има и предприятия, които са много по-малки като численост на персонала, но са много присъствени на пазара. Това обстоятелство мисля, че също трябва да бъде отчетено. По въпроса за доброволността, този принцип беше в действие няколко стотици години и се оказа не особено ефективен, така че мисля, че си струва да опитаме нещо друго. Трето, бих препоръчала на колегата Блум да прочете е, речите на депутати в е, Британския парламент във връзка с е, даването на право на избор на жените в е, Тирол от преди 100 години. Томсън? I'm happy to get the floor as I am rapporteur, uh, shadow rapporteur. Uh, so thank you. Uh, благодаря. Аз вземам думата като докладчик в сянка. Първо искам да благодаря на двамата докладчици за положените усилия. Мисля, че предложението дава много добра отправна точка за преговори с... по, по доклада. Важно е директивата да се гледа в контекста на, на премахването на дискриминацията. Знаем, че жените са по-образовани в, от мъжете в цяла Европа в днешно време. При все това обаче ги няма на, на управленското ниво в компаниите, така че това е дискриминация. Съжалявам, че господин Блум а, излезе, защото каза, че ние живеем в свободно общество и всеки трябва да си решава кого да не има. Ми не е така, защото има законодателство, за борба с дискриминацията. Не може да кажеш е, не, иска, не искам евреи, е, поляци и така нататък е, в съвета си на директорите. И не може, както през 50-те години в Лондон, да закачите плакати по, по витрините. Не, не имаме ирландци. Сега има правила срещу дискриминацията и не бива да, да се упражнява дискриминация срещу жените в съветите на директорите. Мисля, че е много важно да се махне а, разпоредбата за 10%, която чувам, че идва от немския промишлен сектор. В а, Норвегия, в а, футболния си клуб а, Викинг, има, а, има а, 40% изискване за жени, въпреки че няма, няма вратари жени. После инженерите не са начало на, на отраслите в днешно време. Това са хора, които а, имат, а, имат дипломи по бизнес администрация. В миналото също така и лекари бяха на начало на болниците, но в днешно време няма лекари, които да управляват болници. Пак това са, това са хора с управленски умения в момента. Така че това нещо с 10% мисля, че трябва да отпадне. Друг един, друг един проблем има, който е свързан с изключенията от процедурното изискване в някои, някои видове дружествено право. Например, в скандинавските страни. Има, там се предвижда годишно общо събрание, където се избира членовете на, на, на съвета. Само, че този подбор не, не, не, не се основава на компетентност. Основава се на, на интересите на, на компаниите. Така че в четвърта точка държавите членки гарантират назначаването на членове на съвета на базата на съпоставителен, сравнителен анализ на квалификациите на, на кандидатите трябва, трябва директивата да обхване и потенциалните пречки, които могат да проистъкат от националните правопорядъци. Мисля, че това е нещо особено важно за, за да, да се обхване от докладчиците. Благодаря следващия оратор. Благодаря. Сутринта на заседа... в заседанието на Комисията по заедостта приехме с почти пълно мнозинство становището. Мисля, че някои от съображенията, които там бяха подвинити, могат да се вземат предвид и, и тук. Да, изключихме малките и средните предприятия, включихме публичните, големите публични предприятия, които не се търгуват на борсата. Защото има, има а, компании, се оказва, че е, с, а, е, с а, е, хиляди, хиляди служители, които не се обхващат, например с хипхол. Другото нещо, което се предвиди е да се предвидят различни видове, да назначаване, избиране, както първоначално бяха нещата в продължението, защото дружествата трябва, трябва да разполагат със свобода, да, да, да избират различни методи. Стига това да води до повече жени. Измененията трябва да са насочени към това да гарантират максимална ефективност от страна на държавите членки и също така да, да, да бъдат е, обособени, да бъдат идентифицирани у нея компании държави членки, които не се справят добре. Държавите членки трябва да уведомяват комисията за предприятите действия, резултатите, Ако една държава членка смята, че собствените мерки ще постигнат нормите, е, целите, тогава е чудесно. Ние обаче ще оценим тия мерки през 2017 година и ако тогава не се е дигнало нивото от поне до 30%, това автоматично трябва да означава прилагане на директивата. Но иначе да, успех желая на всички със собствените им мерки. Това въжи и за предприятията, за дружествата. Ако ако се подобрява положението, тогава изискването за докладване трябва да бъде по-леко. Но ако продължават да наемат само мъже, трябва да поясняват, да обясняват и само ако не предприемат мерки и не обясняват защо това е станало, тогава чак се, се прилагат санкции. Мисля, че така се постига много добре баланс. И всеки, който се справя добре, няма от какво да се бои, но тези, които не се справят, има. Благодаря. И нямаме повече. Превода тук нататъка ми казаха 12.15 мина. Това означава, че трябва да, да приключим заседанието на английски язик. Много съжалявам. Госпожо Люлинг, възможно ли ще? Добре, чудесно президент, си он veut време. Ще бъда съвсем кратък, за да не навредим на развитието на жените с подобен доклад. Спомнете си всички текстове и този доклад, ако се представи в този му вид, ще има същата съдба, както доклада за защита на майчинството. Е, аз виждам един основен проблем, принципен проблем и аз смятам, че няма никаква валидна юридическа база, за да се налага на частните предприятия правила да, а, е, как да определят своите ръководители. Аз мисля, че има една директива от 76-та година, която позволява положителни дейности, позитивни дейности за участието на жените в предприятията. Аз съм от Люксембург и всъщност малко да кажа, сега съжалявам за неудобството, казва председателя, че трябва да продължим на английски. Ще дам възможност на докладчиците да е, коментират това, което чуят. I would like to thank our colleagues for your participation, dear colleagues, and for your interest concerning this very important and crucial um, report uh,